Преминаваме към обясненията на вота. Както обикновено, нека помоля колегите, които няма да обясняват вота си, да напуснат залата. Und für diejenigen, die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 Преминаваме към обясненията на вота. Нека ви уведомя, че много колеги са изявили желание да обяснят вота си. Няма да мога да дам възможност на всички да се изкажат. Ще можем да продължим най-късно до 14.45, за да могат службите да се подготвят за заседанието от 15 часа нататък. Онези, които няма да могат да се изкажат, могат да внесат обясненията си в писмена форма. Преминаваме към процедурна бележка, искане от господин Арна. Господин председателю, това тук някакъв дебат между студенти ли е, или е парламент? Говоря по различни въпроси. Имахме устно споразумение с НП и АЛДЕ. Текста на доклада обаче се промени в последния момент, за да не знаем ние по какво се гласува. Що се отнася до Йемен и хуманитарното положение, имаме два политически групи, които са се разбрали помежду си, социалисти и НП. Решили са да забавят текста, не ни се дава обяснение и гласуват заедно и налагат решението си. Това не е демокрация. Крайно време е да разберем какво правим. Колега Арнат, не сме студентски дискусионен клуб. Демократична институция сме, за това и преди малко гласувахме. Мнозинството от колегите се обяви за отлагане на гласуването. Това бе по първата част от изказването ви. По втората част, вашата политическа група имаше възможност да възрази. Попитах дали има възражения срещу устното изменение на госпожа Луначек. Нито един колега не стана. Това въжи и за вас. Можехте да го направихте. Гласувахме по устното изменение и това бе напълно в съответствие с правилника за дейността. Господин Арнет. Господин председател, проблемът е, че не беше ясно какво всъщност трябва да гласуваме или какво да не гласуваме. Аз не разбрах дали има възражение или не. Нищо не се разбра. Колега Арнат, обикновено във всяка политическа група има отговорник за определена процедура. И в случая аз, ако съм член на политическа група и не знам за какво става дума, Мога да попитам отговорника, мога и да възразя, като стана. Обяснение на вота по доклада за напредъка на Сърбия за 2015 година. Господин Селимович. Thank you very much. Благодаря. Започна нова глава от преговорите. Проблемът, че понякога имаме впечатлението, че понякога Сърбия има двама родители, Европейския съюз и Русия. Не знаем позицията спрямо Русия и понякога а, Русия оказва влияние благодарение на а, енергията. И аз бих казал, че задължително да се засили сближаването с Европейския съюз. Трябва да насърчим Европейската комисия. Трябва да насърчим Сърбия да се отдели от Русия. Това е единствения начин Сърбия да се доближи до Европейския съюз. Ето защо в наш интерес е Сърбия да се доближи до нас. Благодаря, господин Ханан. You, Благодаря, господин заместник председател. Украина изстрада повече, отколкото е необходимо. В... Между 1932 година, когато Сталин започна да изтребва населението с глад и до изтеглянето на нацистските войски положението в страната бе изключително тежко. Тя има много бурна история от която особено са пострадали кримските татари. Срещал съм се с няколко техни лидери. Срещнах се с тях по време на последното си посещение в Украина. Те ми докладваха за нарушение на правата на човека, за ограничаване на свободата на словото и на религията и други нарушения. Доколко може Европейският парламент да се намеси в една толкова далечна държава, това е отделен въпрос. Но нека поне си изясним на коя страна сме, на кого симпатизираме. Надявам се, че онези, които търсят извинения за агресията от страна на Путин, ще проумеят с кого всъщност се съюзяват. Председателят колега Ханан не съм съвсем сигурен, че се изказахте за доклада за напредъка на Сърбия. Няма да давам повече възможност за такива изказвания. Господин Поспишел. Благодаря, господин председателю. Подкрепих доклада за Сърбия. Той е в интерес е на Чешката република, както и на Европейския съюз, Сърбия да стане държава членка. В същото време обаче те трябва да изпълнят економическите и политически критерии, критериите свързани с правосъдието. Говорим за напредък, но говорим и за това, че все още напредъкът не е достатъчен. Трябва да посочим а, какво още трябва да направи Сърбия. Е, бях много активен в правосъдната система и забелязвам, че е, върховенството на закона като че ли е далеч от Сърбия. Трябва да се подобри съдебната система, за да се гарантират институционално различните структури е, в съдебната власт и прокуратурата. Други аспекти са свързани с ориентацията им към Русия. Ако искат да бъдат член на Европейски съюз, не трябва да имат толкова тесни връзки с Русия. Трябва постоянно да им се посочва това. Благодаря. Благодаря, господин и Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Последните две години не бяха лесни в взаимоотношенията между Европейския съюз и Сърбия, балансиране на исторически събития, бомбардиране а, и нормализиране на отношения с съседи, взаимоотношения с Русия. Всичко това играе огромна роля в Сърбия днес и ще продължи да играе през следващите десетилетия. Независимо от всичко, Сърбия активно извършва реформи, за да се доближи до Европейския съюз в економическата и социална област и в областта на законодателството. Сърбия играе важна роля в кризата с мигрантите, което оказва натиск върху техните ресурси. Преди Сърбия да се присъедини към Европейския съюз, трябва да се решат няма много проблеми но не мога да си представя Западните Балкани без Сърбия. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Мамикин, господин Яр. Благодаря. Също гласувах за доклада за напредъка на Сърбия, тъй като според мен Текстът е балансиран. Добре е, че водим разисквания. Добре е, че сме постигнали напредък в интерес на хората. Не бива да подценяваме постигнатото до тук. Водим разисквания за основните демократични ценности Искаме да дадем на хората економическа перспектива, да подобрим стандарта им на живот. Дори и недостатъците може да са повод за проява на кораж, повод да продължим диалога не е необходимо да даваме на страната перспектива за присъединяване. По-добре е да започнем разговори за общи за нас ценности, за отговорността, която заедно носим за бъдещето на Европа. Това не е според мен последният доклад за напредъка. С радост ще продължа да участвам в сътрудничеството с Сърбия. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. Благодаря господин Яр госпожа Язловецка. Благодаря, господин председателю. 2015 година несъмнено е година, в която постигнахме пробив с отношенията с Сърбия. Сърбия. След три е, години стартираха преговорите за присъединяване конструктивната политика на Сърбия към съседните страни доведе до отваряне на нови глави. Правителството по време на иммиграционната криза прие много добри решения. Подкрепих доклада, защото решенията на Белград ни защитиха от едно хуманитарно бедствие. Важно е да подчертаем, че тази страна все още се бори с много трудности, свързани с вътрешните и системи. Преговорите сега започнаха, няма да протекат гладко, защото има проблеми. Има и обаче един проблем, който не се обсъжда достатъчно и то е економическото положение на страната. Има много мигранти, от, които отиват в Норвегия и на север по принцип с сръбски паспорти. Економическото положение в страната наистина е лошо и трябва да се подобри. Благодаря. Благодаря, госпожо Язловецка. Приключихме с обясненията на вота по доклада за напредъка на Сърбия. Пристъпваме към обяснения на вота за процеса на европейска интеграция на Косово. Господин Ханан. Благодаря, господин председател. Отворил съм правилната страница. Вниманието ми беше привлечено от нещо, което е странно дори по стандартите на Европейския съюз. Огромен корупционен скандал в Косово, в който участва в зверото за борба с корупцията на Европейския съюз. Защо е епидемична корупцията в тази страна? Защото е епидемична в Европейския съюз. Не защото хората са лоши, а дори и господин Брок не е лош човек, е група и невъзпитан, както виждаме, но не е лош човек, просто няма механизми хората да бъдат подведени под отговорност. Ако нези, които имат власт, не се налага да се обясняват пред гласоподавателите, те ще правят каквото и им се искат. Косо, на Косово не се допуска да стане демокрация. Недемократичното правителство обслужва себе си. И разбира се, свидетели сме на същите принципи, които се прилагат в Европейския съюз и дори такива личности като Елмар Брок биват избрани. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм сред онези политици, които смятат, че трябва да водим диалог с Косово, да му предоставим дългосрочна перспектива за присъединяване към Европейския съюз, въпреки че към момента Косово не се признава от пет държави членки. Този процес, според мен, е от особено голямо значение, ако искаме Косово в бъдеще да е демократична страна, да зачита върховенството на закона и да отбележи економически растеж. Всичко това ще отнеме много време. През следващите 15 години или дори повече, Косово няма да се присъедини към Европейския съюз. В доклада се посочват ширещата се корупция, липсата на борба срещу организираната престъпност и необходимостта от зачитане на върховенството на закона. Последното е още по-важно дори от економическите реформи. Тъй като се посочват всички тези моменти, гласувах за доклада. Господин Мамикинс. Е. Благодаря, председателю. Уважаеми колеги, знаем, че едностранно Косово обяви своята независимост през 2008 година. Пет държави не са признали Косово до момента. Ясно е, че той не може да приложи всички правни актове. Косово има нужда от добри и добросъседски отношения с съседните държави, като например Сърбия. Това е един от проблемите тук. Там има и голяма безработица. Това е транзитна страна за пренос на наркотици към Европа. И това пречи е, на Косово да постигне по-голям съксес, извинете, успех. Подкрепих тази резолюция. Косово обаче трябва да направи още много, за да стане независима страна. И това трябва да стане бързо. Благодаря, господин Мамикинс. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Чудесно е, според мен, че говорихме за доклада за напредъка на Сърбия, а след това за процеса на европейска интеграция на Косово. Това показвам и ролята на Европейския съюз в региона в качеството му на посредник показва, че за нас са важни и двете държави. Трябва да играем според мен ролята на посредник. Напредъкът на Косово трябва да е съпроводен и от нормализиране на отношенията с Сърбия. За това е важно да водим диалог и с двете страни. В Косово все още няма реално държавна администрация, което според мен е много тревожно. Трябва да се борим ефикасно и срещу корупцията там. Да, трябва да продължим диалога и с двете страни. Длъжни сме да си сътрудничим с тях. Благодаря, госпожа Язловецка. Благодаря. Когато говорим за Косово, трябва да се съсредоточим върху сложността на ситуацията. От една страна има споразумение с Белград относно сръбските общности. Има подобрение в някои области, но заедно с това тази страна е източник на множество проблеми и патологии, които са трудно приемливи за Европейския съюз виждаме, че има блокиране в работата на асамблеята. Усилията за привеждане на ситуацията в Косово в съответствие с нашите принципи, като че ли не дават добри резултати, корупцията е широко разпространена, в Косово се ширят множество форми на трафик – аз подкрепих резолюцията, защото Европейския съюз трябва да положи максимални усилия да помогне на тази страна. Европейския съюз не бива да допусне е, съществуването на още една провалена държава. Благодаря, госпожо Язловецка. Моля да не си пишете изказвания по-дълги от това, което можете да изговорите в рамките на една минута, защото затруднявате преводачите. Господин Селимович. Е Благодаря. Приблизаването на Косово към Европейския съюз е изключително важно. Надяваме се нещата да върват много бързо и за всички държави от Западните Балкани. Нормализирането на диалога с малци... сръбското малцинство в Косово е едно от основните условия за присъединяването на Косово. В същото отношение нормализирането на отношенията с Косово са изключително важни и за Сърбия, Същото се отнася и за косовското младсинство в Сърбия. Опозицията не трябва да се опитва да блокира разговорите по вътрешно-политически мотиви. Правителството в Косово трябва да изглади отношенията си с Сърбия и не трябва да се злоупотребява във вътрешен план с тази тема. Аз бях аз подкрепих това, защото Косово трябва да преодолее трудностите и да има ясно европейско бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Полчак. Благодаря, господин председател. Аз лично съм убеден, че Косово се нуждае от яснота за бъдещето си. Затова и гласувах за резолюцията. Високо оценявам факта, че Косово е постигнал огромен успех при установяването на функционираща държава и на функциониращи обществени услуги, но има проблеми с корупцията, безработицата и организираната престъпност от която буквално се управлява част от страната. Но трябва да дадем на страната европейска перспектива. Не бива да допускаме Косово да бъде изолирано. Много е важно да приобщим страната, така че да участва и в решаването на проблема с миграцията. Благодаря. Приключихме с обясненията на вота по резолюцията за процеса на европейска интеграция на Косово. Преминаваме към обяснението на вота по резолюцията за положението в Либия. Господин Ханан вече го няма. Давам думата на колегата Поспишил. Благодаря, господин председател. Вчера по време на дебата за Либия аз говорих за едно явление в тази страна, отвличането на европейци. За съжаление, сред отвлечените има чешки гражданин. Той е изчезнал от година и два месеца, но аз нямах време да говоря за този случай вчера, затова взех думата днес. Подкрепям проекта за, подкрепих проекта за резолюция, защото тя е уместна. Има, миналата година беше разработено политическо споразумение между отделните страни. Съжаление, парламента в Тобрук я отхвърли, отхвърли правителството националното единство. В този момент Европейския парламент трябва да призове всички да се опитат да създадат правителство на националното единство. Без това ситуацията само ще се влуши. Затова гласувах за и се надявам страните да, да се споразумеят. Господин Мамикинс. Благодаря, председателю. Още една година с гражданска война в Либия. Хиляди се превръщат в беженци. Не е ясно дали споразумението, което бе подписано на 17 декември с помощта на ООН, ще доведе до дългоочаквания мир. Това обаче е единствения документ от сериозен характер. Либия е една от най-богатите страни в Африка и в по-големия регион на Близкия изток. Имаше проблеми по време на управлението на Кадафи и те продължават, но по време на управлението на Кадафи стандарта на живот бе много висок. Той зависеше от цената на въглеводородите, но е добре да се вдигне отново начина на живот. Трябва да помогнем на Либия да се върне към семейството на цивилизованите страни. Благодаря. Благодаря господин Мамикинс. В края на обясненията на вота по тази точка господин Яр. Благодаря господин председател. Има една германска поговорка, която гласи, че противоположното на нещо добро са добрите намерения. Имахме добри намерения в Либия, Трябваше да се борим срещу нарушенията на правата на човека там, но положението в Либия ясно показва какви грешки може да се допуснат след свалянето на една диктатура. Когато искаме да помогнем на една държава, след като сме й помогнали да свали диктатурата си, то ще трябва да й помогнем след това и при изграждането на демократични структури. Положението в Либия е абсурдно. Там няма демократична система на държавно управление, както каза и колегата, е спаднал жизненият стандарт на гражданите. Либия не е пример за ефикасна външна политика от наша страна и трябва да си извлечем полките от това. Благодаря на господин Яр. Приключихме с обясненията на вота по тази точка. Следват обяснения на вота по резолюцията за островите. Господин Хана не е тук. Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. В, по света има огромен брой острови, населени, ненаситени, вулканични, невулканични. Много от тях имат ограничени ресурси и се натъкват на трудности пред изграждането на инфраструктура и връзки с други региони, особено с страните, към които принадлежат. Това въжи и за Европейския съюз. Ето защо имаме нужда от яснота според политиката спрямо островите, а, ние трябва да класифицираме островите. Трябва да сме наясно с критериите за финансиране. Имаме нужда от стратегия за а, финансиране. А, като пример взимам а, остров а, Науру. Това е краен пример, но а, там потенциалът не беше използван. А, аз а, подкрепям този документ. Благодаря, госпожа Стайлър. Благодаря, председателю. Островните общности играят много важна роля. Затова е важно да ги подкрепим. Що се отнася до устойчивите енергийни източници, те имат огромен потенциал, за да можем да постигнем своите цели за устойчива енергия. Трябва да помогнем на островите да използват тази енергия. Шотландските острови имат най-доброто излагане на ветрове и за това могат да помогнат. Образованието, достъпа до по-нататъчно образование, висше образование е изключително важно. Имаме водещ университет в Шотландия, който показва как може да се предоставя дистанционно висше образование с огромен успех. Накрая цифровизацията. Говорим постоянно за цифровия единен пазар – Островните общности трябва да имат достъп до бърз интернет, за да могат да са част от цифровата революция, на която се радваме ние. Гордея се, че мога да подкрепя островите на Шотландия, които представлявам. Благодаря. Благодаря на госпожа Стайлър, госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих призива за обръщане на специално внимание на островите в Европейския съюз, най-вече за специален режим за тях, за борба срещу обезлюдяването и предоставянето на по-добри услуги. Искам да се възползвам от възможността да обърна внимание на достъпа по въздух до три ирландски острова. До момента островите са много доволни от настоящия режим, но наскоро бе направен опит самолетите да бъдат заменени с хеликоптери и островите са изключително неудовлетворени от това. Нека изясня, че докато се прилага съответния европейски регламент, понятието е въздушен превозвач, т.е. превозвач, който има валидно разрешително. Националните органи вземат решението за това дали да използват самолети или хеликоптери. Трябва да има по-добра връзка по въздуха с трите ирландски острова. Благодаря на госпожа Харкин. Приключихме обясненията на вота по тази точка. Преминаваме към обяснения на вота по предложенията за резолюции за ролята на местните и регионални органи в европейските структурни инвестиционни фондове. Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Бюджетът на Фонда за Европейския социален фонд е обхваща заетост, енергийния сектор, Обикновено се обръща внимание на селските райони. Фактът е обаче, че градовете започват да играят все по-важна роля на всички нива на нашата политика. Това е и в центъра на програмата на Европейския социален фонд. Имайки предвид масовата миграция на латвийски граждани към други е, страни от Европейския съюз е, помогна е, изграждането на инфраструктура, обновяването на градовете. Аз гласувах за този доклад и смятам, че Европейската комисия трябва да остане важен фактор. Госпожа Стайлър, благодаря господин председател. Местните и регионални органи играят основ... водеща роля при предоставянето на обществени услуги. Трябва да се възползваме от тази тяхна роля, да я защитим. Затова не съм удовлетворена от начина по който се третират местните и регионални органи в момента в Шотландия. Много силно бе съкратено финансирането им Предвижда се съкръщение от 500 милиона паунда. Вчера в шотландския парламент правителството не подкрепи предложенията на лейбаристите. В резултат от това ще пострадат основни обществени услуги. Ще пострадат от огромните съкръщения на бюджета. 6000 деца в момента са засегнати още преди да се направят тези съкръщения от 500 милиона паунда. Ролята на местните и регионални органи не бива да се подценява. Благодаря, госпожо Стайлер. Господин Полчак. Благодаря. Аз съм член на едно движение, което на национално ниво действа активно в сферата на местното самоуправление. Затова подкрепих този доклад. Ролята на общините е изключително важна. Що се отнася до субсидиарността? Те участват при създаването на европейските политики. Тези политики трябва да бъдат взаимосвързани, за да има териториално развитие. Методите за развитие на общностите са изключително важни. Те включват НПО, общини, бизнес дружения и така нататък. Бих искал Европейската комисия да направи един анализ на това, как този подход помага на регионите. Това е изключително важно за нас в бъдеще. Благодаря. Приключихме с обясненията на вота по тази точка. Ролята на местните и регионални органи в европейските структурни инвестиционни фондове. Преминаваме към последния кръг от обяснения на вота по резолюцията за систематичното масово избиване на религиозни младсинства от ИДИЛ. Господин Шкрипек. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че Европейския парламент предприе тази важна стъпка, като обърна внимание върху масовите издевателства на ислямска държава сред религио... на религиозните младсинства и християните. Днес им даваме на... Е, изкрица надежда. Ние, ги... ние наричаме тези деяния е, геноцид бих искал да привлека вниманието ви към много неотложна ситуация, където има нужда от хуманитарна помощ. Турски, турските и кюрдски граници трябва да се а, отворят. Има само една, само един граничен пункт. Не можем да решим всички кризи, но можем да спасим живота на двама милиони. Благодаря, господин Скрипек. Господин Ховей. Благодаря, господин председател. Умръзна ми вече да следя новините за ИДИЛ. Неведнъж съм бил в региона. Там има необходимост от спешни действия. А ние работим изключително бавно, което според мен е срамно. Сега имаме възможност най-накрая да преминем към дела и да свършим нещо полезно. До момента Европа не призна своята отговорност. Отговорността, която носи за съдбата на религиозните мълцинства, най-вече за съдбата на християните. Религиозните малцинства обръщат поглед към Европа. Не бива да пренебрегваме техния зов за помощ. Благодаря на господин Хелвени. Господин Ханан не е тук. Господин Поспишел. Благодаря. Аз бях за това предложение за резолюция по причините, които се цитираха преди малко. Така наречената Ислямска държава не е никаква държава. Това е терористична групировка. Много се радвам, че ясно описваме техните действия като действия, които отговарят на всички критерии след Втората световна война за е, военно престъпление, геноцид и престъпления срещу човечеството. Когато победим ислямска държава, така е, престъпниците ще могат да се изправят пред съд. Това беше на първо място. На второ място Чудесно е, че заклеймяваме разрушаването на културното наследство. Тези, които тълкуват с такива артефакти, помагат на Даеш. Те трябва да бъдат наказвани. Това е изключително важно за отделните държави членки, защото ако няма търсене на такива артефакти, няма да има и търговия. Благодаря. Благодаря, господин Постпишил. И накрая господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Независимо от това дали ИСИС свата на исляма или ги изкривява, има едно нещо, което е ясно. В редиците им няма нормални хора. Онова, на което сме свидетели в Близкия изток, няма нищо общо с човечността. Даеш и извършва безчинства и спрямо е, мисиоманите. Древните общности, които са съществували преди Даеш, е, биват подлагани на изтребление. Искам да благодаря на онези, които организираха транспорта на 149 сирийци, в Сирия това са последния, които говорят арамейски език, езика на Христос. Благодаря на господин Мамикинс. Явно сме забравили госпожа Заборска, за това и давам думата сега. Благодаря, господин председател. Има ясни критерии по международното право, според които някои деяния се квалифицират като геноцид. Като геноцид се квалифицират всички актове, целящи изтребването на религиозни или културни общности, чрез системно избиване на техни членове и чрез физическото им унищожение. Или членовете на религиозни общности в Сирия и Ирак биват избивани. Ако признаем, че там се извършва геноцид, това ще е първа стъпка към приемането на резолюция от съвета за сигурност на ООН. Ще е първа стъпка и към сезирането на Международния наказателен съд. Европейският съюз трябва да излъчи свой специален представител, който да защитава живота на християните и други религиозни мълцинства по света. Радвам се, че приехме тази резолюция. Текстът е от историческо значение. Благодаря на колегата Заборска. Приключихме с обяснението на вота по резолюциите за масовото избиване на религиозни мълцинства от ИДИЛ. Прекъсваме заседанието до 3 часа. Приятен обяд на онези, които още са тук.